Bien, j'espère que chacun aura pu trouver une place. Надявам се, че всеки от вас е намерил мястото си. И има места за всички. La séance est reprise. Започваме отново нашата работа. Съгласно дневния ред, ще изслушаме колегата Гайер по въпросите за регламентите, които ще изменят е, регламентите, свързани с които регулират надзорните органи на Европейския съюз. Господин Гайер, имате думата. Äh, Благодаря, господин председател. Почти съм в състояние да я взема думата, наистина. Изчакайте само секунда. So, ähm... И така, уважаеми колеги, Става въпрос за предложение на комисията за изменение на регламентите за създаване на европейските надзорни органи и на регламентите за финансовите пазари. Целта е обединението на капиталовите пазари да се тласне напред. Трите агенции, особено ЕСМА, получават по-преки контролни функции. Преизменя се вътрешния модел на управление, както и модела на финансиране на агенциите. агенциите получават повече правомощия, съответствие с това и допълнителни а, човешки и материални ресурси. Трябва да разгледаме това, което се планира, дали отговаря на действителните потребности на агенциите. До сега моделът на финансиране на агенциите беше следния. 40% от разходите от е, бюджета на ЕСА и 60% от националните надзорни органи това финансово участие на националните органи се изчислява в зависимост на правото на броя гласове на съответната държава в съвета. Лично аз смятам, че това е несправедливо. В Централна и Източна Европа имаме големи държави, като Румъния и Полша. Те имат многобройно население. На базата на броя на населението те имат и съответния повишен брой гласове в съвета, но са държави с много слаби финансови сектори поради миналото си. Един, една държава, която няма да назова, е, тя се намира между Франция и Германия Германия има много малко, малобройно население и съответно един глас. Така че трябва да престанем да използваме за мярка броя на населението. Според нас по-справедливо е да се изчислява на базата на брутния вътрешен продукт. Още повече, че тази система е довела до това агенциите в миналото да получават недостатъчно средства и да не могат да си изпълняват 100% мисиите. Сега нашето предложение естествено се натъкна на отпор в съвета, правната служба на съвета възразява срещу а, юридическото основание. така че и ние ще трябва да се допитаме отново до правната си служба, за да получим нейното становище и да можем да се противопоставим на становището на правната служба на съвета предла... има предложения за... Предлагам да има е, предложения за изменение, които да не допускат вземането на решения за финансирането на агенциите само чрез делегирани актове, а и с участието на засегнатите страни. Предлагам следното. Каквото и да става, делът на финансиране на агенциите от европейския бюджет да бъде поне 50%. Това е малко така неопределено число, но смятам, че за нас трябва да е важно там, където а, задачите на агенциите са свързани с такива административно-технически разкази, примерно IT сигурност, найеми и така нататък. Тези разходи на агенциите не е редно да се плащат от националните държави или засегнатите страни. По този начин оставаме независими и се предпазваме от ситуация, в която изпълнението на задачите на агенциите започва да зависи от парите на една или друга държава. От тук се развиват и зависимости и конфликти на интереси. Така че трябва да настояваме за смесеното финансиране, но да се увеличи а, делът на Европейския съюз. Освен това в управителния съвет на агенциите трябва да могат да се вземат решения с обикновено мнозинство. С, друго, с други думи, изпълнителният директор ще. Е, ролята на изпълнителния директор ще се ограничи до някъде и той ще бъде принуден да търси а, компромис с другите членове. А освен това предлагаме по-балансирани кратки списъци при избора на а, ръководители на агенциите, като разбира се и зачитаме принципа на равенството на половете. Друго, което искам да предложа на комисията е да има представителство на парламента в управителния съвет по отношение на много агенции в миналото сме предлагали това, за да може да се така спази демократичното право на подотчетност на агенциите пред Европейския парламент и европейските институции. Благодаря. Euh, Благодаря, господин Гайер, за вашето представане. Ще трябва да реагираме на вашите предложения. Кой иска да вземе думата? Господин Саварма. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Гайер. Аз съм съгласен с вашите позиции. За това да има а, равноправни условия, да има общ подход и препоръките, които трябва да подобрат работата на органите, повече ефективност, повече ефикасност, повече отчетност и по-добро управление. Но в рамките на доброто ни сътрудничество смятам, че би било добре да се наблегне повече на финансиране основано на резултати и да се избегне препокриване с национални органи. Тоест, трябва да се да подсигуриме условия, защото тези агенции да работят колкото се може по-ефективно и да, да имат наистина добавена стойност. Внесъл съм 11 изменения по 6 за всяка една. Второ, приходите. А, а, таксите не, не трябва обаче таксите или хонорарите и така нататък не трябва да се плащат от онези, които са под пряко свързани с Европейската инвестиционна банка и другите органи, за да има достатъчно независимост. Друг. Господин Али? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Гайер за проекто становището за промена на регламентите за трите агенции. В светлината на неодавнашата финансова криза стана все повече ясно, че ако искаме да имаме финансова интеграция и цялостност на пазарите, трябва да има ефективен надзор, трябва да има строг надзор и еднакви правила. Тези органи трябва да бъдат защото финансовите пазари да бъдат регулирани и за да могат да бъдат стабилни и независими. Предложението има за цел по доб да се извършва по-добър надзор на финансовите пазари чрез задълбочаване и разширяване правомощията на съществуващите надзорни органи, предоставяне на необходимото финансиране на надзорните органи. Необходими са за тези агенции, за да могат да извършват допълнителната работа, която им се възлага, допълнителни работни места. Ние, спомен, ние споделяме мнението на докладчика, че когато, когато става дума за финансов надзор, трябва да се вземе предвид раз, размера и на БВП на всяка държава членка. По този начин ще засилиме и дадеме по-голямо рамо на демократичният надзор. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Господин Гайер, ако в крайна сметка заинтересованите страни участват в финансирането, това може да се приеме като нещо като данък върху финансовите транзакции. И в никакъв случай това няма да накърни а, независимостта на надзорните органи, а пък от друга страна може да могат да бъдат събирани допълнителни приходи, които ще се спестат от европейския бюджет. А, това, бяхше, това бяха така моите е, коментари. Господин Гайер, заключение. Мога да бъда кратък в заключението, но първо ще отговоря на въпроса ви, господин председател. А, в лицето на колегите срещнах по-скоро подкрепа за това, което казах. Разбира се, че и във връзка с предложението на господин Али могат да се намерят а, съответните разумни а, компромиси. Защото, господин председател, следното е най-важно. В миналото винаги сме се опитвали да засилим, да укрепим агенциите спрямо от тяхната в кавички клиентела. И за това се предвиждаше по, по-скоро понижение на финансирането от европейския бюджет. Това са публични услуги, все пак, ако говорим за ЕАСА, примерно, сигурността на въздушното пространство, тя сертифицира всичко, което лети във въздуха, така да се каже. Там е ясно колко е публична услугата. Мисля, че а, промишлеността печели от тези европейски услуги защото такава една сертификация е, отваря пазара на Европейския съюз. Така, това е едното е, така водещо начало. Другото водещо начало е, че ролята на това финансиране не може да противоречи на принципа за независимост на агенциите. Тоест, не можем да, бъде, не можем да допуснем агенциите да бъдат изцяло зависими от бизнеса. Това се, се отнася както за въздухоплавателната индустрия, така и за финансовата а, индустрия. Иначе ще отворим врата за а, създаване на зависимост и не можем да го допуснем. Но във връзка с това е много важна ролята на националните, на националните надзорни органи не финансовата индустрия, те всъщност осигуряваха по-голямата част от финансирането. Така че тук можем да променим до известна степен баланса, без да въвеждаме нещо като данък и без да нарушаваме принципа за независимост. Това, което казвам, въобще не е, е, е личено от системност, но ако в крайна сметка финансирането идва от финансовия сектор, нещо като данък, то тогава дори и решетите, решенията взети в този парламент под подкрепени от моята политическа партия, ще станат реалност. Не, в, в никакъв случай не трябва да посягаме към независимостта на агенциите. Те трябва непременно да бъдат независими, но ако членския внос или вноските се фиксират с някакво правило или има начин на изчисляване, то, то тогава няма да възникнат възможности за конфликт на интереси между агенциите и органите или е, институциите, които с, над които се упражнява надзор. Но, няма ли някаква опасност да има смесване на властите на, на, между изпълнителната и законодателната? Честно казано, не се притеснявам особено за това. Може би е въпрос на политическа култура. А, а в това отношение ние с вас се различаваме до известна степен в убежденията си. За мен е важно Европейския парламент, който е законотвореца за рамковото, рамковия регламент за агенциите, да не играе единствено такава роля. За мен е важно да наблюдаваме как точно конкретно агенцията изпълнява своите задължения, какви са проблемите, включително и а, проистичащи от законодателството. Не веднъж сме приемали решения, които след това на практика трудно се прилагат. Всички цялата тази информация ще бъде добивана, придобивана по малко по-пряк път, ако парламентът е представен в ежедневната оперативна дейност на агенциите. Мисля, че това ще ни даде по-реален поглед върху а, агенциите ще се запознаем с ежедневните предизвикателства на съответните агенции и ще можем малко по-целенасочено да провеждаме политика. а не само да приемаме законодателство и да се надяваме то да бъде приема, а, прилагано. Разбира се, че има и други гледни точки, просто тогава отхвърлете моето предложение. Бя, écoutez, nous allons en rester là. Каза си, за сега ще прекратим до тук. Това беше просто един обмен на мнения. Моля да внесете изменението, изменението до 15 часа в четвъртък 21 юни и ще гласуваме на 10 юли. Господин Гайер ще продължи с за да може да види какво мислите по предложението за регламент на парламента и съвета за някои фондове, като например Европейския фонд за регионално развитие, Социалния фонд, Фонда за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Кохезионния фонд и съответните регламенти. А, господин Гайр искаше да чуе мнението на докладчиците в сянка. Имате думата, господин докладчик. Благодаря, господин председател. Да, действително, заглавието на този регламент звучи много технически, а всъщност зад него се крие реален политически проблем. Колегите, които през последния мандат преговаряха за рамковата директива, си спомнят, че според предложението на комисията в Кохезионния фонд трябваше да се създаде резерв който да, от който да се освобождават средства, когато държавите в, или регионите в рамките на оперативните си програми са постигнали определени цели, т.е. нещо като възнаграждаване. На времето едни интерпретираха а, предложението като прикрита мярка за економия, което е така. Други смятаха, че това е така много уместно а, наблягане на това, че може да има оперативен контрол върху изпълнението. Сега комисията иска да промени предназначението на този резерв за постигнати резултати, т.е. не да подпомага оперативни програми постигнали целите си, а да може да използва средствата и за прилагане на препоръките от европейския семестър. Но по този начин онова, от което се бояхме преди години, а именно, че става въпрос за мярка за економия, би се реализирало, защото всъщност оперативната програма не разполага с тези средства, няма, те, те няма да са за оперативната програма. Променя се целта им, разбира се, иска се съгласието на държавата членка, но вече няма споделено управление, а пряко управление от страна на комисията което не само отнема средства от оперативните програми по кохезионната политика, както и отнема правомощия на държавите членки, защото управлението от споделено става пряко. А, комисията така определя това като предверие към следващата МФР. Аз бих казал, дайте първо да се разберем за многогодишната финансова рамка и на последно място, комисията редовно извършва проверка на спазването на оперативните програми. Като следващата такава редовна е, проверка ще бъде в края на 2019 година в края на 2019 година ще има една година до влизане в сила на новата многогодишна финансова рамка. Така че можем да говорим за нещо като пилотен опит е, да видим дали може да се осъществи на практика нещо подобно. Е, този аргумент на комисията според мен обаче е слаб защото там, където се въвежда изпълняването на нови, изпълнението на нови а, е, задачи, а това са препоръките от Европейския семестър, изпълнението трябва да се финансира с средства от европейския бюджет, а не да се откланят средства от кохезионните фондове. Споделям в това отношение становището на колегите от е, регионалната комисия и комисията по промишленост. За това предлагам да отхвърлим това предложение на комисията. Благодаря. Мерси, месье Гейер. Благодаря, господин Гейер. А сега давам думата на докладчиците в сянка. Емануел Фернандес. Фернандес. Благодаря, господин председател. Структурните реформи са от огромно значение за конкурентоспособността на държавите членки, за растежа, за заетостта за промените, които се случват всеки ден. Но трябва да сме много внимателни. Не бива да смесваме различните теми. Кохезионната политика трябва да, пом- да спомага за реформите в дадена държава членка. Но ако искаме програма за структурните имаме програма за структурни реформи и накрая променяме правилата. Не смятам, че това е най-добрият подход. Резерва за за резултатите, ако мога така да се да го кажа. е резултати от планирането, проведено от държавите членки. Този резерв трябва да бъде запазен за, за кохезионната политика. Разбирам отлично позицията на докладчика и различните становища в комисия Реги на тази тема. Но за мен има едно известно съмнение. Това не означава ли и доп... допълнителна гъвкавост? Ако държавите членки доброволно имаха възможност да използват средствата, съдържащи се в този резерв за резултатност, то те ще го, ще го направят най- в рамките на европейският семестър, защото нека не забравяме, че всички структурни реформи от тук нататък е, е, ще се е, извършват в рамките на европейския семестър, като се използват програмите, създадени за тази цел. Но кохезионният фонд не трябва да се използва за разходи, които по принцип трябва да се извършват от националния бюджет. За управление или други, т.е. разходи, които по принцип са специфични за националният бюджет. Ако има специфична програма, да но не на най-доброто решение не е да се отчисляват средства от Кохезионния фонд. Така че аз съм малко раздвоен между доброволност и гъвкавост. Не можем да кажем, е, че ние сме против държавата, членки да използват средствата за даден програма, но се надявам, че дебата някакси ще изясни нещата и ще разберем какво точно искаме да направим, господин Колман. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Гайер за встъплението, което направи от което отново стана ясно колко е сложен целият този пакет, за който говорим. Не съм съвсем сигурен, че е разумно да се занимаваме с тези въпроси в пакет, защото монетата има поне две страни. Първо, държавите членки с право винаги настояват да хармонизираме нещата, за да когато говорим за фондовете, за да не се спазват различни правила в различните фондове. Това е раз, разбираемо и намаляване на бюрокрацията. Тоест, наистина можем да помислим за улеснения. От друга страна обаче трябва да е ясно, че след като се занимаваме в рамките на едно заглавие с толкова много различни а, фондове, трябва да има някакви различия, защото в крайна сметка не можем да третираме еднакво всички фондове. Така че отново имаме повод да се запитаме какво може да, в какво е състояние да постигне Европейският съюз. Мисля, че в момента Европейският съюз проявява прекалена амбициозност, така че в крайна сметка неминуемо ще се стигне до разочарование. Когато говорим за МФР, наистина трябва да помислим кое може да се упрости, кое може да стане по-прозрачно, но трябва да помислим и ко- кое трябва да поставим под въпрос по принцип. По-добре е да направим малко неща, но полезни за гражданите. Освен това да направим хиляди неща, гражданина въобще да не може да а, а, има представа за тях, да ги обхване с поглед и да не знае за какво става въпрос. Затова затова смятам, че сега е време да развържем този Гордиев възъл. Благодаря. Merci, Благодаря, господин Комо. Не виждам други докладчици в сянка, които да присъстват в заседателната зала. Има ли други колеги, които искат да вземат думата? Не такъв случай ще помоля господин Гайер да каже няколко думи за заключение. Той ми маха, че не иска да, при... да казва нищо. Проекто доклада ще ни бъде представен на заседанието на 9 и 10 12 юли ще бъде крайния срок за внасяне на изменения. Нашата комисия ще гласува на 29 или 30 август и през ноември водещата комисия Реги. А сега ще споделиме впечатленията на колегите, които са участвали в мисия в Молдова и в Испания сега. Първо давам думата на Зигфрид Морешан, който е бе ръководител на мисията в Молдова. А, той ще направи едно, ще представи и след това а, нашите испански колеги ще споделят с нас своите впечатления и емоции. Господин Муреша. Indeed. Благодаря ви, господин председател. напустихме на Република Молдова на 2 на 16 май. Бяха, бяха две доста натоварени посещения. Т.е. започнахме на понеделника след Великден. Поведохме още голям брой заседания с колегите Гади Сабали Кьормал, като основната ни цел беше да направим оценка на взаимоотношенията между Европейския съюз и Република Молдова и в частност финансовите взаимоотношения и разходването на европейски средства в тази страна. Република Молдова е държава, която е подписала споразумение за асоцииране и по този начин всъщност се смята за държава, която е поела по пътя към европейски, член в Европейски съюз. Какво направихме на в рамките на това посещение имаше среща на високо равнище а, е, с колегите от АФЕТ. Всъщност имаше две делегации. Имаше и делегация на комисията АФЕТ и им поведохме срещи на високо политическо равнище с, заедно с колегите от АФЕТ, след което се разделихме и поведохме отделни но заседания, в, попадащи в ресора на комисията бюджет и постихме голяма част е, проекти, финансирани с европейска средства. Срещнахме се с, с президента, министър-председателят, председателят на парламента, срещнахме се с депутатите депутати от управляващата партия и от опозицията. Срещахме се с представители на опозицията, която не е представена в парламента. Имахме много срещи с представители на гражданското общество, на медиите, на бизнес сектора, на е, защитници на правата на човека и представители на международните НПО и като цяло смятаме, че имаме доста добра понятие за положението в страната и разходването на европейски средства. Разбира се, ще намерите повече подробности в доклада за мисията, който сте получили членовете на нашата комисия, но ще ви споделя набързо на основните ни заключения. На първо място, страната е поела по европейския път, И също така е страна, от която ние много се вълнуваме от политическа гледна точка. Страната се ръководи от правителство, осъществено основа на адхок мнозинство, което не отговаря на мнозинството от последните избори. Всъщност, на последните избори имаше проевропейско мнозинство, коалиция от три партии, но сега настоящата управляваща партия успя на практика да привлече на, в своите редици депутати от различните политически партии и да повлияе на представите на местните власти. Защо да отбележи, че след последните избори партията, която днес води правителството, имаше 220 а, кметове, а сега вече контролира 680 кметове от общо 800. Или казвам с други думи, има една много важна политическа партия, която в момента е в, в, в, на власт. Както вече беше казано, Страната е подписала споразумение с Оцина с Европейския съюз и партията се представя за проевропейска, но разбира се повече от риториката ни вълнува при изпълня... политиката, която се изпълнява. И както становиха и колегите от АФЕТ, изпълнението на, на разпоредбите на споразумение с Оцина са много по-важни. Тоест не, не е достатъчно само да се твърди, че стран... страната е проевропейска, трябва да се следи за е, изпълнението на практика, т.е. не само да се създават проевропейски институции, а и те да работят действително, като например Агенция за борба с корупцията и други подобни институции, които за нас са много важни, но те могат да гарантират, че европейските средства достигат до там, за където са насочени. Т.е. трябва да създадат нужните органи да бъдат обезпечени финансово и с нужните човешки ресурси. Страната ви иска да се присъедини към европейското семейство, но преди всичко трябва е, да сме наясно, е, че има достатъчно ясна комуникация за облагите от е, тесните взаимоотношения с Европейския съюз. В а, е, страната има по-руски настроен президент, който ежедневно подчертава колко е важно сътрудничеството с Русия и поставя под въпрос значението на сътрудничеството с Европейския съюз. Така че ние трябва непрестанно да оборваме неговите думи с постоянни, с постоянното представителство, но и с подобни посещения на членове на Европейския парламент. Трябва непрестанно да почитаваме колко е важно сближаването с Европейския съюз. И разбира се, трябва да изпращаме много ясни послания относно върховенството на закона, независимостта на съдебната система, борбата с корупцията и прането на пари и организираната престъпност. Трябва да сме много ясни посланията си, че трябва да се постигне напред във всички тези области. И това, разбира се, ще има последици за начинът по който се разходват европейските средства на място. И още два елемента. Първо, миналата година тук в нашата комисия заявихме, че сме склонни да приемем предложението на Европейската комисия да предостави е, средства в рамките размер на 100 милиона под формата на макрофинансова е, помощ. Ние сме съгласни да бъдат мобилизирани тези средства, но не и преди да бъдат изпълнени определени условия. Тези условия са пряко свързани с върховенството на закона, справяне с спирането на пари и решителната борба с е, корупцията колкото по-бързо правителството изпълни поетите ангажименти, толкова по-скоро ще бъдат мобилизирани средствата. Ние обяснихме, че основното ни послание искаме да отпуснем тези средства и те да стигнат до хората възможно най-скоро. И последният ми коментар е свързан с начинът по който се изразходват средства от европейски, европейски средства за проекти. Посетихме училища, които са напълно ремонтирани с европейски средства, изградени са спортни игрища и други инфраструктури. Посетихме посетихме болници, които са разширени с европейски средства, посетихме улици, които са ремонтирани с европейски средства, посетихме друга инфраструктура в столицата, запознахме се с екологосъобразни системи за отопления в училища, които също градени с европейски средства и подобни системи има и в други институции. Така че доколкото ние успяхме да установим ползите от европейски средства, които се разходва в тази страна, са конкретни и за в облага на обикновените хора. Сега е време да гарантираме, че самите хора са наясно откъде идват тези пари. Имаме нужда от по-изчерпателна комуникационна стратегия от наша страна, но също така и от страна на делегацията ни на място в Република Молдова. Разбира се, основното изкушение на по-руските, по-руските настроените гласове в страната е, че Европейския съюз не предлага нещо конкретно, а само обещания и далечни перспективи. Дето защо смятам, че трябва да продължаваме с ангажимента, който сме поели към тази страна и трябва да продължаваме да го правим въз основа на принципите на изпълнение на условията, да изискваме реформи в момента, който тези реформи бъдат изпълнени, да продължаваме да настояваме за тях и се убедихме, че с хранително ограничени средства можем много да постигнем за подобни страни от източното партньорство. Това е от мен. Благодаря ви. Euh, Благодаря ви за този обзор. Може би идея къде се иска да добави нещо. Благодаря. Само два, няколко коментара. Господин Морешан направи един съвършенен анализ на положението в страната, но нещо, което е така е, любопитно и което, им, е, което е свързано с външ, външните политики. Сега, ние не познаваме, ние не познавахме действителността в Молдава. Е, беше така необходимо да разбереме как, какви са отношенията между страната и Европейския съюз. Аз и същевременно имахме и мисия от бюджетна гледна точка. Е, можехме да говорим за пари, за финансова помощ и за подкрепа от страна на Европейския съюз. Така че интересно е да споделяме а, мисии с други комисии, но понякога интересите са толкова разнопосочни, че някакси всичко се размива и се загубва. И, и още нещо искам да добавя към казаното от господин Морешан трябва наистина да имаме една комуникационна политика, която да бъде много по-всеобхватна относно а, ползите от Европейския съюз. Е, включително да се наблегне на всички инструменти, които е, могат да бъдат използвани, като например Европейската инвестиционна банка и новия план за, външно, за външни инвестиции, който включва и а, Молдавия, ма и Молдова. Така че наистина тази комуникационна политика трябва да бъде разширена, задълбочена, за да за да може и самото правителство, и предприятията да си дадат сметки, че има различни а, инструменти и механизми за финансиране. Това е винаги така едно домашно, което, което не трябва да забравяме да си напишем и да свършим. Господин Кола. Vielen Dank, благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на Зигфрид Морешан, защото наистина представи доста подробен доклад и освен това наистина си вършеше много добре работата по време на пътуването. То беше много успешно. Мисля, че такива посещения трябва да ни карат да се замислим за такива страни, които се, са кандидати за приемане в Евросъюза, да се замислим кое е реалистично за в тях или не. Това, което видяхме там, а пътувахме и в селски региони. Видяхме села без течаща вода и без канализация. Значи при най-добра воля не можем да очакваме от такава страна за кратко време а кратко време означава примерно 10 години, такава страна за кратко време да достигне стандартите, които очаква Европейския съюз от една страна, за да бъде приета. Не казвам, че обвиняваме, трябва да обвиним хората за това, че са бедни, но нека да бъдем реалисти по отношение на възможностите на администрацията, например. Там има, има още много, много работа да се върши смятам, че когато говорим за присъединяване към Европейския съюз с други страни, да не прибързваме. Иначе ще бъдем прекалено взискателни към тези страни. Те няма да се справят. Мерси. Благодаря ви. Не виждам други колеги да искат думата. Всъщност, чисто обвинявам Европейския съюз, че има прекалено тежка бюрокрация и се да предотвратим всички възможни рискове, но от вашия опит с, с молдовската администрация, господин Мурашан, не смятате ли, че едно от защитните предусловия би трябвало да бъде система за контрол на обществените финанси? Тоест, ако се спазват а, изискванията за финансов, финансов контрол, дали не могат да се облегчат изискванията на Европейския съюз? И не смятате ли, че в някои конкретни случаи не е след да има мисия за подпомагане на Молдова, ако продължава страната по, със своите стремежи да се към Европейския съюз? Дали не е след да ги, да помогнем да създадат една система за финансов контрол, която да е напълно безопречна? Не, господин председател, безспорно Република Молдова е чака още много дълъг път до евентуалното членство към Европейския съюз. Към момента е ясно както за Република Молдова, така и за нас, е, че страната все още е много, много далеч от това да изпълни условията и критериите за членство към Европейския съюз, в Европейския съюз. Затова за нас сега най-важни са реформите в страната по пъти към членството. И разбира се, деня, в който заговорим за членство и страните в гащите в нашите страни трябва да са убедени, че тази страна е готова за членство. Само в този момент може да препоръчаме на гражданите на другите държави членки да обмислят и да подкрепят това членство. Но този ден още не е настъпил. Към момента изискваме от страната да спаси условието за по-тясно сътрудничество с Европейския съюз, за това е изключено споразумението за асоцииране. И да, действително борбата с прането на пари, по-доброто управление в финанси, това са задължителни предварителни условия. Разбира се, ОЛАФ е присъства на място, когато се стигна до случаи с, с злоупотреби и измами с европейски средства. Но трябва да гарантираме, че използваме максимално всяко едно евро, изразходвано в тази страна. Имаме нужда и от реформи в економическия сектор. Трябва да гарантираме, че страната не е част от схеми за пране на пари. Това от съществено значение трябва да играе много важна роля в това отношение и тази гледна точка пътят сам по себе си е целта ни. Тоест трябва да продължаваме да настояваме за тези реформи. Благодаря ви. И аз благодаря на господин Мурашан, господин, госпожа Градия Сабал и на господин Кормел за това, че споделиха с нас изводите, които са си направили от тази мисия в Молдова. Нека сега да минем към страната на баските. Преди малко бяхме в една страна на Европейския съюз, сега се връщаме в Европейския съюз на прекрасна красива държава Испания, Испания, Португалия, Госпожо Кардисбал, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз имах честа да председателствам тази делегация. Това е в моя регион. Бяхме в страната на баските на 7 и 8 май им разполагахме само с два дена. Трябваше да се възползваме от всички възможности, за да е, да получиме една наистина реална представа за е, случващото се в е, страната на баските и по какъв начин се разходват средствата на Европейския съюз в, от политическа гледна точка, от гледна точка на предприятията и така. И беше и затова смятахме, че трябва да се срещнем с представители на е, правителството на страната на баските, с е, различните ам, общини и властите като цяло и да водиме един по-широк разговор, в който се включват предвиждания за следващата многогодишна а, фам, а, финансова рамка. Засегнахме теми, които бяха абсол, в абсолютно всички области. А, околна среда, транспорт и така нататък. Прекарахме и малко време в Билбао. Имахме и преки директни контакти с предприятия, с а, фирми, да видиме какви са резултатите, които постигат. А, срещнахме се с а, предприятия, в а, които изпълняват проекти по силата на Хоризонт 2020 в областта на въздухоплаването, а, научни изследвания в областта на рака и, други, а, и друга, която се занимава с нови технологии. Също, също така е, посетихме и публичният е, държавният университет на страната на Паските, да видим е, какво, какви са, какво се преподава в различните профили. По... Това беше едно посещение по, по мое предложение, но мисля, че в крайна сметка резултата беше задоволителен за всички защото успяхме наистина да получим една много цялостна картина от институционална гледна точка, от гледна точка на бизнеса, начина по който се изпълняват проектите. Като цяло мисля, че резултатите бяха положителни и мисля, че за всички участващи тази мисия беше приятна и е, полезна. Искам да благодаря на всички онези, които участваха е, в е, мисията, в заседанията. Искам също така да благодаря и на моя екип. А, имахме и също една среща с много предприятия наведнъж и всяко едно от тях ни представи за по-малко от 5 минути цялостният си план на действие. И искам наистина да благодаря и на всички от тези, които подготвиха предварително а, тази, това пътуване и го направиха възможно. Благодаря ви, че толкова обективно ни представихте целият потенциал на страните на парските и на начинът по който прекрасно се разходват европейските средства там. Исках да дам думата на съпътстващите ви по време на това посещение. Но те толкова ви вярваха и до такава степен се доверяват на вас, че не искат да вземат думата. Ако нямате въпрос към госпожа Градия Себайл, с това приключваме тази точка от дневния ред. И сега ще помоля господин Мурешан в оставащият ни половин час да ни помогне да обобщим проекта на коригиращ бюджет номер 3, засягащ разширяването на механизма за бежанците в Турция. За сирийските бежанци. Господин Мурашан, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Престоните разгледаме пътно коригиращи бюджета номер 3. С него Европейската комисия предлага да се отделят 500 милиона евро за финансиране на механизма за бежите в Турция за 2018 година. Много добре знаем откъде дойде това предложение. 3 милиарда евро бяха отпуснати в рамките на, на две а, години, 1 милиард от бюджета на Европейския съюз и 2 милиарда от държавите членки. След това дойде предложението за разширяване на механизма за бежите в Турция. ние като цяло подкрепяме това предложение, защото смятаме, че механизма дава добри резултати и че тези мерки възпрепятстват бежанците да попълнат по опасния път към Европейския съюз. Ето защо Европейския съюз като цяло подкрепя разширяването и продължаването на механизма. Но ние в Комисията винаги сме заявявали следното. Съгласни сме с това удължаване, но искаме следващията транш да бъде финансиран както беше финансиран предишния, т.е. 1 милиард евро от европейския бюджет и 2 милиарда евро от държавите членки. Също така заявихме, че искаме нови средства. Заявихме, че и новите финансови средства изискват и извинете, новите приоритети изискват и нови финансови средства и от настоящата многогодишна финансова рамка вече се изисква много повече от колкото през 2013 година FC, FC2, Доверителният фонд за Африка, първият механизъм за бешенците, много други инструменти за, за справяне с миграция. Тоест казахме, че искаме нови финансови средства и по някакъв начин механизма за бешенците не бива да поставя под въпрос съществуващи вече програми. Това беше линията на нашия парламент, линия, до която достигнахме след редица разисквания в Комисията по бюджет и с координаторите и с членовете на нашата комисия. А сега Европейската комисия предлага следното финансиране на механизма за защита в Турция за 2018 година. Предлага 550 милиона евро от бюджета на Европейския съюз, от които 550 милиона 50 милиона са заделени за хуманитарна помощ, а 500 милиона евро са свежите средства. 2065 от маржа по функция 2 и останалата част от общият марш за бюджетни кредити за поети задължения. Или казвам с други думи, за 2018 година Европейската комисия ни предлага ПКБ с 500 милиона евро свежи свежи средства, идващи от маржовете, като тази размер по никакъв начин не поставя под въпроса, че съществуващи програми и въпреки това ни дава нужният поле и нужният марш, с който да реагираме при непредвидени обстоятелства през едната година. Това също беше едно съществено условие за Европейския парламент. Искаме нови средства, да не се да поставя под въпрос съществуващите програми и да гарантираме, че марш, който остава е достатъчно голям, за да може да се отговори на на непредвидени възможности. Т.е. не дейте да използвате всички средства от маржа за механизма за защита в Турция, защото не може да реагираме в случай на земетресение или на друго природно бедствие. И така, предвижда се 500 милиона евро свежи средства в този ПКБ номер 3. От сега не знаем как ще изглежда решението за 2019 година. И за сега мога да кажа следното. За 2018 година като цяло получихме това, което искахме. И за това заявявам, че няма основание да отхвърляме този ПКБ, затова си предлагам да го приемем възоснова на финансовото предложение на Европейската комисия. От политическа гледна точка също е важно да дадем зелена светлина на този проект на корабиращ бюджет, защото знаем колко е важна предвидимостта за подкрепа за бежанците на място. Нашата комисия е посетила Турция, посетихме също така и Йордания и Ливан преди две години. Аз бях член, участвах в тези посещения, посетихме и Тунис миналата година. И по време на всички тези мисии се убедихме колко е важна предвидимостта за финансирането на изграждането на училища, например, трябва да отбележим, че в началото на лятото през май, юни и юли няма да има научните средства за предстоящата учебна година, за заплати на училище и т.н. Знаем колко е важно образованието за преодоляване на радикализацията на младите хора. Без образование и без перспективи за намиране на работа много е, лесно може тези млади хора да станат жертви на пропагандата на туристически организации и съответно се увеличава опасността млади хора да се присъединят към тези тези организации. Ето защо разговарях с е, общия докладчик за бюджета за 2019 година му заявих, че сега политическа гледна точка трябва а, да, да дадем за наследина на този ПКБ и от финансова гледна точка е напълно логично да го направим. И пак казвам, получихме това, което искахме за 2018 година, но трябва да гарантираме, че ще получим това, за което настояваме и за 2019 година. Финансовото предложение на държава съвет, от се обсъжда в съвет е 2 милиарда евро от бюджет на Европейския съюз и 1 милиард от държавите членки, което за нас не е приемливо. Смятам, че ако а, така се раз, направи разбивката или ще се стигне до прехвърляне на средства от други проекти, което не искаме да се случи, или всичките средства ще дойдат от, от марш, но пък тогава много малко средства ще останат в този марш. Така че аз се противопоставям на предложението 2 милиарда да дойдат от европейският бюджет и 1 милиард от държавите членки. Нашата позиция е ясна. Искаме 1 милиард от европейския бюджет и 2 милиарда от държавите членки. За 2018 година получихме това, което искахме. За това ви предлагам да подкрепим този проект на коригиращ бюджет. Той дава предвидимост и стабилност на място, но което е много важно в рамките на бюджетните преговори бюджетната помирителна процедура за 2009 година трябва да запазим единството си и да настояваме за механизъм финансиране на механизма за бюджета за Турция, който отговаря на нашите очаквания. Разговарях с общия докладчик за бюджета за 2019 година, той се съгласи с мен. Зеленството, което даваме днес, по никакъв начин не поставя под въпрос ролята на Европейският парламент като се законодател по бюджета за 2019 година. Тоест, ако финансирането на механизма за бежанците в Турция не отговаря нещо очаквания, ще ни бъде трудно да постигнем съгласие по време на помирителната бюджетна процедура. но пък не можем да оставим механизма за бешенците без научните средства до края на годината, така че ви предлагам да приемем този ПКБ, за да получим и през 2019 година това, което искахме, както го постигнем през 2018 година. Благодаря ви, господин докладчик. Ами всяко нещо си има своето време. Първият етап е приемлив. Следващите 10 може би ще бъдат проблем. Господин Кормел качеството си на докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Отново мога само да благодаря на Зигфрид за този доклад. Той очерта основните моменти, но мисля, че е много важно ние като бюджетна комисия съзнателно да се занимаем с въпроса за това, че извън предоставянето на необходими финансови средства трябва да настояваме за намирането на устойчиво политическо решение за кризата с бежанците. Иначе лекуваме не болестта, а нейните симптоми. Важно е да не губим от погледа си тази необходимост защото Иначе ще бъде, ще се сблъскваме с непрекъснатата необходимост да се вземат спешни е, решения, защото тук или там липсват пари. А всъщност ние като Европейски съюз трябва да заемем ясна позиция по отношение на политиката си за обежище и спрямо беженците. Тогава вече можем да мислим къде колко пари да даваме. Напълно съм съгласен че по отношение на а, настаняването в Турция трябва да помагаме, но има и много други възможности за инвестиране на пари и в момента не е ясно къде ще ги вложим най-добре, просто защото не сме си свършили работата. Ние като бюджетна комисия можем да приложим нашия лост, именно да кажем, че ще одобрим плановете само ако се напише това изключително важно домашно. Благодаря ви, господин Кълмел. Госпожа Аннели Ятенмак има думата. Dear chair, dear colleagues, Уважаеми господин председател, скъпи колеги, аз също бих искал да благодаря на господин Мурашан за отличният проект доклад. Мисля, че можем да одобрим предложението за проектно бюджет номер 3. Струва ми се е разумно поне на този етап да не вземаме позиция за това как ще се финансира механизмът в рамките на бюджета за 2019 година. Това ще се реши в рамките на бюджетната процедура за 2019 година. И накрая аз самата смятам, че можем да приемем предложението на Европейската комисия да се финансират 2 милиарда да дойдат от бюджет на Европейския съюз е и 1 милиард от държавите членки. Като една част трябва да дадат от преразпределяне на вече съществуващи средства. Това, което исках да кажа, благодаря ви за доброто сътрудничество. Благодаря ви за изказаното мнение. Господин Соле думата от името на зелените. Uh, благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на докладчика за неговия доклад доклад. В частност, съм съгласна с критиките му по процедурните аспекти, които тук ще спомена. При след това имаме и известни притеснения как се разходват средствата от механизма за бежанците. Доста критично гледахме на начината по който се изнасят се изнася контрол на външните ни граници, по който се отнасяме към беженците и мигрантите. Имаме притеснения за това къде отиват нашите средства. Така, например, от журналистите научихме, че тези средства са били използвани за закупуване на разузнавателни плавателни съдове от а, холандска компания със средства дошли именно от механизма за бешенците в Турция. Така че бих искала да чуя опасната комисия дали тези твърдения отговарят на истината и ако да, дали подобни а, разход, такова разходване на средствата съвпада с а, приложното поле на механизма ние имаме известни съмнения. Смятаме, че приложното поле на механизма не бива да обхваща дейности, свързани с граничния контрол. Имаме също така и съмнения за това, защо всички средства, идващи от механизма, се смятат за официална помощ за развитие. Смятам, че по този начин значително се поставя под въпрос самото понятие за помощ за развитие, преди факта, че Турция не е развиваща се държава и че основните бенефициенти на средствата според нас са не Турция, има и политически и економически ползи за Европейския съюз. Така че бих искала да отправите си два въпроса към Европейската комисия. Това е, господин председател. Благодаря ви. Merci, monsieur Solé. La commission répond. Благодаря, господин Солес. Комисията ще отговори след малко, а сега Айдер Газабал. Благодаря, господин председател, много набързо. Подкрепям предложението на господин Морешан с коригираш бюджет 3 подкрепяме и неговото виждане за 2018 и за 2019, включително и по втория транш за механизма за Турция. Разбира се, имаме много приоритети, а също времено бюджета ни е ограничен. И в момента просто ви искам да ви припомня, че когато обсъждахме бюджета 2016-17, съвета ни съобщи а, какво се е случило и ние, макар и да сме бюджетен орган, единственото нещо, което можехме да направим е да одобрим. И И постепенно успяхме след това обаче да а, наклоним везните така, че да се получат 2, 2, милиарда, 2, 2 милиарда от държавите членки, 1 милиард от бюджета на Европейския съюз. А сега е обратното. Но. Но. Но не може на всеки всеки всеки съвет, всеко, всеко всеко заседание на високо равнище да излиза с решение, и след това ние да трябва да намираме парите от а, едни или други функции. Така че, първото предложение за 2018 година е в е така в а, е, духа на това, което искахме, т.е. да се намерят свежи пари за финансирането, а после ще видиме. Но мисля, че би било една грешка да вземеме а, парите от а, вече планираните. А, тъй като комисията е отлично представена от господин Юрел и господин Ван Ент, който е точно отговаря за механизма за бежанците в Турция и другите им колеги. Всъщност, кой, кой ще вземе думата прав, господин Юрел? Благодаря, господин председател. Ще започна аз и после ще дам думата на колегата, за да допълни. Бих искал да благодаря на господин Морешан, вашия главен докладчик, за конструктивният подход към тази тема. И е, благодаря и за докладчици, на докладчиците в Сянка, които а, така подкрепят а, предложението. Това е много важно за нас като комисия за комисията да можем да приложим двустепенен подход, за да могат да бъдат финансирани подсигурени финанси за договорите за 500-те преподаватели за децата на бежанците в Турция. съвета с а, квалифицирано мнозинство прие а, а, предложението. Колкото до двата специфични въпроса, отправени от заместник председател, от представителя на Зелените, който е докладчик в Сянка, моя колега. А мога с... само да потвърда, че 20 милиона а, от инструмента за стабилност и мира бяха насочени към спасяването на човешки животи, включително и обучение на съответните кадри. И е, управлението на миграцията също може да бъде финансирано по силата на този механизъм. Ние, подкр... Ние в работната група беше обсъдено нашата и ние така отстояхме своята си позиция и бе решено, че 90 97% от средствата за 2016 и 100% за 2017. От тук и от тук нататък всички средства за механизми ще бъдат включени под тази шапка. Благодаря господин Юрел, господин Ван Ем. Господин докладчик, искате ли да вземете думата, за да а, някакви заключения? Най-вероятно вървиме към подкрепа от страна на комисията по бюджета. Поне не чухме някой да е на противно мнение. Господин Соле, получихте ли? отговорите, които искахте. В заключение можем да благодарим на представителите на комисията. Сега ще спираме заседанието и след 5 минути ще продължиме с изслушване относно политиките на Европейския съюз за хуманитарна помощ Първ Първото ни изслушване беше през месец май. Става думше дума за дейностите на териториите на Европейския съюз. А сега ще разгледаме средствата, които се разходват извън територията на Европейския съюз.